така или иначе поиска думата по процедура, ще я получи след малко. Комисията по транспорт представи изменение на парламентарен текст и съгласно правилника тази корекция тя се смята за приета, тъй като не е а, оборена. Текстът ще намерите на веб страницата на пленарната сесия. след прекъсване.